Good, good afternoon, colleagues. Can I resume our work? Now we are points 1, 12, 13 of our agenda, where we have to vote our three draft opinions. И така имаме три становища, проекто становища за освобождаване от отговорност на три агенции – Искам да ви помоля да използвате вашите карти за гласуване. Нека я проверим. Проверка. Проверка на системата за гласуване. Мистер Рудвиксон, Socialist Plus One. First time. We will introduce a system of fines и е така. Няма да има гъвкавост в нашата система за глоби, който не си носи Тя ще, отговорник ще бъде Маркус. И така, колегите, гласувахте ли? Още двама колеги да гласуват. Край на гласуването. И така. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган. Първо изменение и прието е. Второ за, против, въздържали се, прието е. Трето за, против, въздържали се, прието е. Компромис С за, против, въздържали се, прието е. Компромис Д за, против, въздържали се, прието е. Компромис Д за, против, въздържали се, прието е. Компром... Компромис Е за, против, въздържали се, прието е. Ф за, против, въздържали се, прието е. Параграф 4. Оригиналният текст за против въздържали се. Прието е. Компромис Г за против въздържали се. Прието е. Изменение 24 за против въздържали се. Отхвърлено. 27 за против въздържали се. Отхвърлено. Е, изменение 26 за против въздържали се. Отхвърлено. Компромис хаш да, за против. Прието. И сега целият, клас, целият текст. Електронно гласуване, моля. Vote is closed. Край на гласуването. 41 за 4 въздържали се 1 против. Е, текстът е прият. И така, следващото е Йопа. Компромис А, прият. Изменение 2, за, против, въздържали се, прието. Трето, за, против, въздържали се, прието. С, за, против, въздържали се, прието. 11 за, против, въздържали се, отхвърлено. Оригиналният текст, параграф трето, приети. Д за против, въздържали се прието. Компромис Е за против, прието. Компромис Е за против, въздържали се прието. 24 за против, въздържали се отхвърлено. 26 за против, въздържали се отхвърлено. Компромис Г за против, въздържали се прието. И сега целият текст, както е изменен, моля гласувайте електронно. Vote is closed. Край на гласуването. 20, 41 за, 1 против, 4 въздържали се и накрая СМ, ЕСМА. Компромис А за, против, прието. Б за, против, въздържали се, прието. Изменение четвърто за, против, прието. Компромис С за против, въздържали се прието. Компромис Д за против, въздържали се прието. Компромис Е за против, въздържали се прието. Компромис Ф за против, въздържали се прието. 25 за против, въздържали се, отхвърлено. 27 за против, въздържали се, отхвърлено. Компромис Г за против, въздържали се прието. И сега текста, както е изменен, гласовите електронно моля. Vote is closed. Край на гласуването. 41 за, 1 против, 4 въздържали се. Поздравления за докладчика. Thank you. Now we move to points 14, 8. Преминаваме към точки от 14 до 18. Това е нашия пакет за банките. Sorry. I don't have here. I don't have here the I have here the transperson of Pfeffer's package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 имаме един много голям пакет за банките. В него има цяла поредица от законодателни предложения. Промяната на ДЕКА и на ЕРКА и на директивата, позната като БРД за преобразуването на банките. Групирахме тези текстове в рамките на два преговорни екипа. Първия екип, по който ръководител Петър Симон се занимава с ДКИ и РКИ, а втория екип, чийто ръководител е Гунар Хокмарк, е посветен на минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения или МИПС. Естествено, има пресечни точки между двете групи. Както знаете, разпоредбите за общия капацитет за покриване на загуби са в рамките на ДК и РКИ, а МИПС е в другия пакет. Да се надяваме, че ще има последователност. От друга страна обаче има и отсъствие на пресечни точки. Има и много други аспекти, които не са общи за двата пакета – Втората група представлява едно отделно законодателно предложение. Става дума най-вече за подчинените връзки и за измененията на директивата БРРД. За да увеличим още повече сложността, трябва да кажем, че имаме кратки срокове за прилагане на международните стандарти за финансова отчетност 9. Има конкретни аспекти, свързани с тези счетоводни стандарти в рамките на РКИ и ДКИ пакета. Не знаем дали ще успеем да приемем целия пакет на време. Значи два пакета, които са взаимно свързани, две конкретни части, подчинените отношения и международните финансови стандарти или стандарти за финансова отчетност. Да видим дали ще успеем по време. Днес ще караме подред по двете групи доклади, но отново казвам, става дума за един цялостен пакет. Днес можем да решим как ще процедираме, дали първо ще чуем двамата докладчици и след това останалите докладчици. Ще караме подред, така както е написано в дневния ред, за да има някаква яснота. Трябва обаче да споменем, че ще работим паралелно и ще имаме един общ екип, особено по въпросите, които са общи за двата пакета. Така стоят нещата. Сега ще дам думата на е, Гуннар Хекмарк, който е докладчик по първия пакет. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря за възложената ми отговорност. Благодаря за това, че трябва да поработя по темата за директивата за преобразуване на банките. Ще има нови предложения, ще трябва да има изменения на тези предложения. Казахте, че има пресечни точки с онази част посветена на ДК и РКИ. Всъщност това е естествено. Не само защото двата пакета са много свързани, а защото са деца на едно и също време. След кризата трябваше да се направи нещо, трябваше да има смяна на чипа, що се отнася до финансовото законодателство. Целта беше да има по-стабилни капиталови изисквания, освен това Искахме да се гарантира, че на пазарите никой не трябва да действа така, че да се вярва, че една държава винаги ще се намеси и ще спаси онзи, който потъва. Аз имах отговорност по отношение на БРД е директивата. Работихме в тясно сътрудничество с оглед на разговорите в комисията останах с впечатлението, че по някакъв начин като че ли даваме нов тласък на капитализма в финансовия сектор. Имаше широка подкрепа за този нов тласък за капитализма. Тогава пояснихме, че собствениците на банките трябва да поемат на плещите си тежестта, ако нещо се обърка. Това е изключително важно. Сега имаме законодателството, то е на лице, действа в продължение на повече от година, но е доста ново, така или иначе. Много хора ни гледат и гледат и законодателството, искат да видят доколко то се прилага на практика, искат да видят дали не се заобикалят разпоредбите, дали законодателството не се използва не по предназначение. Аз не съм съгласен с подобни виждания. Е, мисля, че Онези органи, които се справят с нов тип банкови проблеми, ще трябва да, да, да променят своите практики и да приемат нови разпоредби. Защото вече има нова законодателна рамка и трябва да има приспособяване спрямо нея. Ако имаше незачитане на съществуващото законодателство, щяхме да го разберем. Щеше да има проблеми. Какво ще, ще да стане? Ако не се спазваше законодателството от една страна, щеше да се подкопае още повече стабилността на публичните финанси в държавите членки. От друга страна, щеше да се изпрати тотално погрешно послание към пазарите. Казвам всичко това последната причина. Когато създавахме директивата BRRD, имаше две основни цели. Едната цел беше да се гарантира преструктурирането на банките, да се знае как се прави преструктурирането, как то да се направи бързо, прозрачно, по силата на едни и същи правила в целия Европейски съюз, без да се приема е, спасяване на банките от страна на държавата. Това беше едната цел. Втората цел беше да се поясни на пазарите, че вече действа нов режим – в тази връзка директивата за преструктуриране на банките носи със себе си две важни последствия. На първо място, ако трябва да има преструктуриране или преобразуване на банка, трябва да се знае с какъв капитал се случва това, именно с капитал на акционерите. На второ място, ако директивата наистина работи както трябва, то риска за банките да се стигне до преструктуриране или преобразуване е много по-малък, защото пазара ще а, бъде като буфер за съответните рискове. Казвам всичко това, защото в този пакет а, ние сега ще обсъдим директивата има ново развитие, трябва директивата да се приспособи, например, по отношение на ОКПЗ. А що се отнася до минималното изискване за собствен капитал и приемливи задължения, трябва да се намерят някои нови решения и да се обсъдят връзките, подчинеността на, на отношенията между двете. Когато започнахме работата по директивата БРРД, не искахме да създаваме една фалшива представа, че само част от капитала на банките ще бъде обект на попълване от страна на акционерите. Не, искахме да стане ясно на всички дружества, че ако нещо се обърка, целият капитал е изложен на риска, не само част от капитала. Казвам това, защото в миналото говорихме за специални траншове капиталови инжекции с конкретна цел. Съгласихме се обаче, че нещо подобно би отслабило възпиращия ефект на директивата БРРД. И се съгласихме, че това ще създаде проблеми по отношение на рефинансирането на тези траншове, защото ако банката бавно потъва в блатото, лихвите на пазарите за, за, за съответната банка щяха да са много високи. Особено по отношение на този капитал, който е, трябва да се използва за спасяване. Или пък е, нямаше да има желаящи да, да, да участват. Аз искам да кажа, че разговора за така нареченото подчиняване е важен. И е важно да се опитаме да постигнем малко повече правна сигурност. Би трябвало да създадем условията за по-бързо преобразуване тогава, когато има нужда от преобразуване. Много важно е обаче да напипаме точния пулс на нещата, за да не стигнем до там, че година след влизането в сила на законодателството да създадем нещо, което искахме да избегнем в самото начало. Трябва да работим по отношение на а, ранкирането на дълга, а, на, на иерархията, мисля, че точно този аспект може да бъде част от пакета, водеща част, наред с другите две части. Аз и други колеги проявяваме откритост в тази връзка, за да избегнем проблемите, мисля, че трябва а, точно този аспект да бъде интегриран в рамките на дебатите по директивата. Що се отнася до ОКПЗ? Мисля, че е много важно да разгледаме точно този елемент. Според мен той трябва да се прилага само по отношение на глобално е, системните банки. Глобалните банки са системно значение. Същото въжи и за МИПЗ. Другите банки не трябва да бъдат принуждавани да разполагат с повече капитал, отколкото е необходимо, защото иначе ще осложним живота на банките и за тях ще е по-трудно да отпускат кредити. И ще се върнем към проблемите от миналото, в които, по силата на които се създаваше финансова нестабилност. Е, индустрията пострада, имаше замразяване на отпускането на кредити на пазарите, нарушихме конкурентоспособността, затова е много важно да намерим точното равновесие между способността за инвестиране и способността за оцеляване, достатъчното ниво на капитала. Що се отнася до сроковете, мисля, че трябва да вървим с една и съща скорост по всички елементи на пакета. Естествено ще обсъдя подробностите с докладчиците в сянка. Мисля, че някакъв вид е, приравняване на сроковете би бил полезен. Може би ще е по-лесно, ако работим е, с най съща скорост, е, да намерим и пресечните точки. 10 минути ми дадохте, ако не се лъжа. Имам само 30 секунди, които ми остават. Е, тези 30 секунди ще ги дам на комисията. Председателя, в тези 30 секунди може да отговорите на въпроса дали смятате, че трябва да има а, е, действие по бързата процедура за а, е, иерархията. Предпочитам тази част от пакета а, да върви по същия график. Вече казах, че не искам иерархията на, на задълженията да изостава. Особено когато става дума за дебатите по отношение на специалните траншове. Е, всички, целият капитал изглежда спасяем по някакъв начин. Един от проблемите, които имахме, когато работехме по директивата, беше, че някои вложители смятаха, че определен капитал няма да бъде обект на спасяване от страна на акционерите. И това създаваше проблеми. Благодаря, Педро Силва Перейра. Президент, Ревизион. revisão das regras de regulação bancária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 Uh, uh, Трябва да ограничим въздействието, което това би имало, би трябвало да ограничим финансовото въздействие. Нека да спомена няколко съображения. връзката между МИПС и вътрешната рекапитализация. Това са аспекти, на които трябва да се обърне особено внимание. И да се държи сметка за конкретната ситуация на правилата, които са приложими е, тогава, когато се намесват трети страни. Необходимо е да се приемат нови правила, да има преходен режим, който е, да гарантира адаптирането на новата нормативна рамка и е в състояние да е, гарантира приемливостта на някои задължения – в съответствие с правилата. Това са някои от проблемите, които трябва да имаме предвид в дух на, на сътрудничество с докладчика и желан и убедени сме, че крайният резултат ще бъде добър. От от името на ЕКР не виждам господин Камал. Някой ще се изкаже ли от негово име? Аз ще а, говоря а, за а, директивата и регламента за капиталови изисквания 4.5. Председателя ще ви дам думата но когато стигнем до този въпрос, я Голар има думата. Благодаря, господин председател. Отново с Гунар и някои други сме изправени пред един огромен пакет. Ще повторя към това, което каза Гунар. По коментар, в коментарите е, за предишните пакети, които приехме, е, става ясно, че вътрешната рекап... рекапитализация не е лесна задача. Само искам да кажа, че се присъединявам към прагматичния подход, който е, се характеризира и с приемственост в цялата дейност по банковия съюз си даваме сметка е, че една от целите ни е да се борим срещу повторната фрагментация на пазара и да осигурим движението на, на трансграничното движение на капитали. Мисля, че има признаци за възстановяване на доверието и трябва да работим за укрепване на това доверие. Последното, което е важно за мен е да полагаме усилия за условия на равнопоставеност на глобално ниво. Искаме повече прозрачност, повече отчетност в други юрисдикции и да направим така, че нашите партньори да спазят своите ангажименти. Ето в това е, е, е контекста, в който следва да разглеждаме този текст. Радвам се, че ще работя с вас. Аз мисля, че ние трябва да работим бързо. Струва ми се, че темповете, с които работи комисията ЕКОН са по-бавни, този мандат съвнени с предишния, ще ни критикуват за това. Господин Камал се върна. Ако сте готов, мога да ви дам думата. Мога да почака малко. Фабио Демази има думата. Благодаря. Много се радвам, че отново ще работя с Гюнер Хокмарк. Започнахме по реформата на банковото преструктуриране. Още не сме приключили. Надявам се, че този път ще бъде малко по-производителни, но нека най-напред да кажа, че съм в разногласие с нещо, което непрекъснато се повтаря в Европейския парламент, а именно, че е, има твърде много регламентация, която ще пречи на банките да предоставят кредити на економиката. Няма емпирични данни в подкрепа на това. В САЩ ситуацията е много по-добра, но там регламентацията е още по-строга е, по силата на закона Дот Франк в Европа имаме различно поведение на банките като кредитна политика и основната пречка пред банковото кредитиране за реалната економика е, че банките платиха много висока цена за спекулациите преди кризата. Не сме решили проблема с лошите активи в балансите и на пазара има твърде слабо търсене. Емпиричните изследвания на ЕЦБ потвърждават, че според повечето предприятия проблем е не ликвидността, а търсенето и следователно те търсенето на кредити от тяхна страна не е толкова силно. Така че ние не трябва да разводняваме правилата. Най-важното за нас е да имаме убедителен режим за вътрешна рекапитализация. Това може да стане само чрез вътрешно преструктуриране на банките. Сега обаче ще се спра на три кратки въпроса. Смятаме, че глобалния стандарт за КПЗ е в съответствие с, с международните стандарти. Това е важно за системно значимите банки, но останалите банки, в това число повечето от големите международни банки под надзор на ЕЦБ, трябва да спазват само европейските МИПС. И има свобода на решаването за преструктурирането на тези банки. Органите за преструктуриране са онези, които ще взимат решения. Също като КПЗ, МИПС допуска структурирани кредити и не изискват приемливите задължения да бъдат подчинени на други вземания. Ние смятаме, че този тази свобода за взимане на решение създава повече правна несигурност и осложнява правилата. Последното, на което искам да обърна внимание, е, че комисията наскоро обяви, че ще създадат нова категория а, първостепенни задължения. Знаем, че в, а, имаме сегашни правила и ползите, които банките очакват от тези категории, според нас ще бъдат за сметка на повече сигурност и яснота и инструмента за вътрешна рекапитализация няма да бъде по-сигурен. Обсъждат се и други елементи, с които можем да се съгласим, като съразмерността, изключение за малките институции – но все още има много работа. So, um, just uh, very quickly, a lot has been... Съвсем накратко. <clears throat> Искам да кажа, че тонът на този дебат е важен и той ще, стане все по, ще става все по-важен, когато говорим за директивата и регламента за преструктуриране на банки и тяхното възстановяване. Това, което каза Фабио, поражда се впечатлението, че има нужда от избор или да имаме економическо развитие, или да имаме силно регулиране на банки и разполагамостта разполагаемостта с, на кредити зависи от, от изискванията за капитал. Няма, няма доказателство за това трябва да отговорим краткосрочно на следния въпрос. Как да се обезпечава капитала в рамките на бизнес цикъла? Само банки, които имат достатъчно капитал, трябва да могат да вземат рискове и те и ако те могат да поемат тези рискове, те могат да обслужват реалната економика. Това е важното. Мисля, че дебатът започва да забравя тези важни неща и то под натиска на, лоби, на лобистите. Естествено, лобистите не искат тези силни изисквания за капитала, за капитала, защото така се намалява възможността за печалба на банките. Това е което трябва да помним, не бива да попадаме в същия капан. Отново – по отношение на това предложение, искам да се спра на следното, което е важно за нас. Най-напред трябва е, тези е, органи по възстановяването да имат свобода за вземане на решение. Е, тези предложения ограничават тези правомощия правомощията на органите за преструктуриране. Трябва да има яснота при подчинеността, трябва да има и яс... яснота за иерархията. Освен това, не бива да има нови изменения за определени категории на финансови инструменти, които да се издават в трети страни. Не трябва от през задната вратичка да, се, да, да влизат нови програми за финансови центрове, които са офшор. Всички видове капитали трябва да, бъдат, да могат да подлежат на, преструктур, на рекапитализация. Не бива да има нещо в противовес на нашите финансови центрове. Виждаме, как колко е трудно да се рекапитализират инструменти от трети страни. Вижда се това в примера на гръцките банки. Комисията с право изискваше на пълна, пълна рекапитализация и сега не бива да се отваря вратата за специални споразумения с трети страни. Това е логиката, която преследваме в момента в това предложение. Ще спра до тук с моите първоначални забележки. Благодаря за доброто сътрудничество и се надявам то да продължи в бъдеще. Смятам, че това досие това досие ще бъде, е, отговорник по него ще бъде господин Тесун, той не можеше да бъде днес тук с нас. Благодаря. Господин Камал, готов сте? Благодаря. Извинявам се, че е, може би аз закъснях или пък вие започнахте по-рано, както и да е. Най-напред искам да кажа, че много често тези дискусии за възстановяването и преструктурирането на банките и банковата криза ни е, отправя в е, ситуацията, когато хора казват, да, трябва да има по-високи изисквания за собствен капитал. Мисля, че е, в момента нещата много са се променили от времето на Рогов. Колективната памет отслабва и хората казват, не, не, нещата няма да се случат така. А, е, няма нещата да се развият по този начин. Обаче, ако една банка фалира утре, какво ще се случи? Е дали няма да накоплаците да трябва да я спасяват. Аз не смятам, че това все още е възможно. Е, през кризата 2007-2008 година, е, ето вече 10 години след кризата, мисля, че не сме стигнали до позицията, когато да накоплаците няма да трябва да плащат. Сега по отношение на обезпечаване на дълговите инструменти. Тук комисията иска да хармонизира иерархията, като, като се въвежда нов, нова категория привилегировани, т.е. непривилегировани задължения. Но преди да стигнем до там, аз бих искал да обсъдим въпроса в моята група. Защото тук става дума за специалната защита на новата група, която се въвежда. Мисля, че тук може да сме гъвкави по отношение на сроковете. Аз разбирам хората, които искат да ускорят процеса. От доста време говорим за това. Сега по отношение на общия капацитет за поемане на загуби и изискванията за отговорностите. Говорил съм с застрахованите страни и зная какво е тяхното отношение по приемливите задължения. Мисля, че съществуващите изисквания трябва да бъдат взети предвид, но комисията не споменава експлицитно тези задължения. Искам да осигурим едно пропорционално законодателство. И когато казвам пропорционално, имам предвид да се предотврати поведение на някои банки, което, на което бяхме свидетели в миналото. Трябва да има приемливи задължения и тези приемливи задължения трябва да се уважават. Но, както казах, в подробности искам да обсъдим тези неща. По отношение на общия капацитет за поемане на загубе, мисля, че ние подкрепяме целите на комисията за това предложение, т.е. намаляване на разходите, увеличаване на финансовата стабилност и намаляване на риска за данакоплаците. Това е естествено нашата цел. Това трябва да бъде нашата цел. Но тук въпросът опира и до управлението на банките в трети страни. И тук а, аз бих искал да имам повече подробности от, а, моите член, от членовете на моята група. Марко Вали. Благодаря. Във връзка с казаното от Фабио Домази необходимостта от структурна система на бан... стру... преструктуриране на банковата система структурата на банките очевидно свързана с кризите. Ако не преструктурираме банките, ако не променим банковата система, тя не е реформирана от 70 години насам, в крайна сметка тази система ще продължи да страда от прекомерните правомощия на банките и, и това ще има и вредно въздействие върху реалната економика. Това е първото, на което много държа. Надявам се Европейската комисия да има волята за това, защото финансовите лобита си имат свои приоритети. Ето това е гледната точка, от която ще анализираме тези разпоредби, които обсъждаме днес, задължителните капитали и основните критики са свързани с следното. Твърде е, голямото внимание върху кредитирането. Из... Капиталовите изисквания са важни, но нека да разберем, че някои банкови и економически системи са различни от други. Е, и едно единствено правило, е, да, можем да кажем, че един човек, е, който е тежи 50 кг рус е и има сини очи, е здрав, но това не означава, че всички трябва да отговарят на тези изисквания. Така че нека да се съобразяваме с онези правила, които са е, подходящи за едни, но не за други. Може да се окаже, че някои банкови системи ще понесат вредни е, последици. Може създава се огромно е, изкривяване, налага се едно общо правило, макар и с благородни цели – и резултатът ще е система, при която не може да се даде точна оценка на изискванията на различните системи. Предложението за въвеждане на мерки за риска, това е условие, което няма да приемем, няма да го приемем заедно с колегите, които е, са от Южна Европа, защото това ще има катастрофална последица да се излагат на риск държавните ценни книжа, които са в портфелите на банките, защото има разлика между страните от Северна и Южна Европа. Това ще доведе до допълнително напрежение не разбирам условията, при които сте поставили пакетите в банките от Южна и Северна Европа, но там условията са различни. Така че трябва да направим оценка на капиталовите изисквания и какви ще бъдат последствия за различните модели по-точно за БРРД. Е възстановяването и преструктурирането на банките, ако приложим една система, която прави промяна, вложителите не могат да контролират дейностите, които се извършват в банките. Те често извършват спекулативни дейности, не се, не се управлява добре, а именно тези вложители ще трябва да платят, да платят цената за лошата политика и лошото управление на банките БРРД и вътрешната е, рекапитализация често противоречат на конституцията на държавите членки, които защитават вложителите. Ето защо според мен това трябва да се преразгледа, защото това правило не е в състояние да ограничи, предотврати финансовата криза. Това е нашият е, нашата основна критика. На, по време на заседанията на докладчите в Сянка ще доуточним а, е, е, и доизясним своята позиция. Благодаря. Всъщност, вече преминахме към другата част. Повечето от изказванията всъщност засягаха втората част. Просто за протокола исках да го кажа. А сега преминаваме към следващия оратор, господин Цани, но не го виждам. So, for the catch the eye, Танута Хъбнер. Спонтанните изказвания, първият оратор от тях, Танута Хъбнер. Аз бих искала да задам въпрос. Може би въпрос към комисията. През октомври миналата година банковият орган промени целта за споразуменията, свързани с общите отговорности. Но комисията не беше взела предвид промяната на директивата за възстановяване преструктуриране на банките BRRD. Въпросът ми към комисията е дали комисията има аргументи за тази промяна или пък ние трябва да се притесняваме за, от тази промяна, която не бе взета предвид? Докладчикът. Благодаря за всички коментари. Сега за подчинеността и изискванията. Ние искахме целият дълг да бъде обект на рекапитализация. И това е, което ние искахме да поправим по отношение на директивата. Един от основните проблеми при директивата BRRT беше, че имаше малко внимание от вложителите и гражданите към, към факта, че техните пари са обект на рекапитализация. Ето, например, в италианските банки това се случи. В италианската банка. Не бива да има съмнение, че целият че целият дълг на банката е обект на рекапитализация, вътрешна капитализация. И тук съм съгласен с Свен Гиголд за това, че въпросите свързани с третите страни вероятно ще са по-сложни именно поради законодателството. Това от тук трябва да тръгнем. От Това, което каза госпожа Ферейра, а именно да осигурим финансирането и функционирането на банките. Това наистина е така. Аз не мога да. Е, да не, да не видим, да не видиш дъм връзката между силната економика и силните банки, защото в крайна сметка факта, е, че банките, че финансовия сектор е слаб, това означава и слаба економика. Някои банки, взимаха прекалено голям риск и бяха управлени, управлявани лошо. Това винаги е риск, но важното е ние да осигурим силни банки за силна економика, но, същото, но обратното също въжи. Силната економика предпоставя е, едни силни банки. Господин Кемал говори за ситуацията, която сега е по-различна. Мисля, че всеки път е като за пръв път. Нещата винаги са различни. Да, ще има нови банкови кризи и виждаме нови кризи в банковия сектор. Някои хора говорят за 10 годишна цикличност. И не става тук дума за законодателството, дали то е прекалено строго или не. Въпросът е да има заострено внимание от страна на инвеститорите на пазара и е, важно е всеки, който участва на банковия пазар, да знае, че, че целият дълг е обект на вътрешна рекапитализация. Сега за подчинеността и иерархията не би трябвало е, иерархията да бъде определена от някого, който смята, че не целият дълг е обект на вътрешна рекапитализация. Ние искаме стабилност на банковата система и само по този начин ще я осъществим и искаме възстановяване и преструктурирането на банките, този процес да може да, да протича бързо и гладко. Трябва да сме прагматични, както подчерта госп... Госп... колегата Голар. Така е, но аз мятам, че директивата за възстановяването и преструктурирането на банките функционира. Трудно е, но за първи път ние виждаме приложението на тази директива и проблемите, с които се сблъскаме в момента, ще ни послужат за бъдеще, т.е. инвеститорите трябва да знаят, че техните пари са поставени под риск, когато инвестират в дадена банка. Благодаря за коментарите. С интерес очаквам сътрудничеството си с другите преговарящи екипи и с докладчиците в Сянка. Благодаря на докладчика, който каза много неща, които аз поделям. Е, трябва да направим разлика между вътрешната капитализация, възстановяването, и другите видове рекапитализации. Те всичките са предвидени в законодателството. А сега... Да, да. Ще дам думата на комисията в края на дискусията по двете точки. Това беше моята... моето намерение. А сега нека преминем към втората част, към втория пакет по който докладчик е Петър Симон. Благодаря, господин председател. Аз се радвам, че днес говорим за тези две досиета и, и ги обсъждаме едновременно, защото, както каза председателят, това е много разумно и е много логично тези две досиета да бъдат обработвани едновременно и в тясно сътрудничество. И то преди да са изготвени крайните версии на докладите, защото лошо би било да стигнем до несъгласувани резултати. Това може да предотвратим, когато обсъждаме е, нещата заедно и виждаме пресечните точки между двете досиета. При реформата на <clears throat> директивата за възстановяване на банките 4 и 5 Говорим не само за техническо досие, но също така трябва да знаем, че тези досиета са много важни за целия европейски банков сектор. От доста време се занимаваме с тези въпроси, защото има много нови неща, които проистичат от Базелския комитет и трябва сега да бъдат приложени в европейското парс право. При ЦРД 4 и 5 говорим за по-високи капиталови изисквания и по-добро кап... качество на капитала. Това е реакция на финансовата криза. Тоест CRD2 и CRD... CRR2 и CRD5 залагат именно на индикаторите, свързани с отношенията за левериджа и принципа на пропорционалността. Освен това, е важно да се каже, че тъй като всички банкови пазари във всички държави членки са засегнати, Разумно е да говорим с представители на, на банковия сектор от всички държави членки, но също така трябва да говорим с зоните, органи и с а, другите засегнати страни от държавите членки. Аз говорих с представители от пет различни страни и, и, и, и чух пет различни акцента, които ми бяха представени. Тоест, при това широко спектърно досие трябва да внимаваме да постигнем резултат, който е приемлив за всички държави членки. Трябва да отразим правилно ситуациите, които са различни в държавите членки. Диалогът между групите е много важен – Нашата цел е да имаме широко мнозинство като подкрепа, защото само по този начин ще имаме една добра и силна позиция в тристранната среща. Сега по същество. Пропорционалността. Това е темата, с която искам да започна. Мисля, ясно е, че особено малките банки страдат от регулирането. Големите банки са в друго положение. Преди няколко седмици имах един разговор с представители на една банка, която каза, че всичките изложители са 56 на брой. И това са хора, които правят главно, извършват главно административни дейности. Добре каза тази банка, сега, след като имаме тази регулация, ние ще трябва да се е, обединим с друга банка и това се налага, защото от нас се искат мерки, мерки, на които малките банки не могат да отговорят. Те са прекалено голяма тежест за малките банки. Това беше интересно за нас, защото а, тези, тази критика дойде от много страни. Административната тежест е много голяма. Големите банки могат да се справят по-добре с тази тежест. Данните, които се обработват, са може би идентични по своята същност. Но по един начин Европейската Централна банка, банковият надзорен орган, работи по един начин и може би в този смисъл може да помислим за един инструмент, който да предложим на малките банки, така че те да не трябва да дублират усилията си. Сега, когато говорим за пропорционалността, за малките банки. Това означава, че ние не би трябвало да занижаваме нивото на регулация, но по-скоро трябва по-точно да уточним изискванията си към банките, по-точно отколкото в момента това е ситуацията. Комисията е направила първа стъпка в тази посока – но ние не бива да се отказваме от по-нататъчни дискусии с представители на малките банки. И трябва да преценим дали изискванията са достатъчни, дали не трябва да приложим и други е, инструменти на управление. Освен това, трябва да говорим и за праговите стойности за пропорционалността. Естествено, от една страна трябва да осигурим факта малките банки да бъдат облегчени колкото се може, така че това обаче от друга страна да не застраши тяхната финансова стабилност и в същото време трябва да сме внимателни. Малки банки в една малка държава членка да не бъдат облегчавани толкова много, че да застрашат системата, защото тези малки банки в малката държава членка може да са системно значими за тази, за банковата система на, на съответната държава членка. Сега за праговите стойности. Трябва освен това да помислим за количествените и качествените критерии. Дали да бъде, подход да бъде е, кумулативен или альтернативен. И тук трябва да вземем решение дали да има облегчение или не. Сега, за съотношенията, за нетните съотношения – там трябва да има обвързващ индикатор, т.е. в рамките на един, една година банката трябва или института трябва да има достатъчно средства за вътрешна капитализация. Комисията прави усилия да приложи базелския стандарт и да го адаптира към европейския контекст. Тук говорим за стабилни вложения за високо ликвидни активи. Тук трябва да видим дали тези адаптирания са разумни и правилни. И ние трябва като парламент да преценим дали не трябва да се предложат други решения. Дали те са адекватни на европейския пазар. Мисля обаче, че ние тук разполагаме с предложението, което имаме от комисията, в една много добра, се намираме в много добра ситуация. Сега имаме 3% на квота от задлъжнялост. Това съотношение е добро. Положително е комисията тук. Е, положително е, че комисията тук не прилага директно базилските изисквания, а ги адаптира. Например, чрез изключението към кредитите, на кредитите към публичния сектор. Но и тук трябва да преценим дали няма нужда от адаптация, така че да отговорим на особеностите на европейския пазар. Още нещо – е, насърчителните банки като такива. Трябва да се помисли тук за надзора на тези банки. Особено на тези банки, които е, отдават много кредити. Насърчителните банки са по-особен вид банки и тук трябва да има уточнение на техния статут. До момента те разполагаха с пари, да с държавни пари. Тези пари се отразяваха в техните баланси, но те не застрашаваха съответната банка. Те не представляваха риск за нея. Това е особеност на тези банки. Тези банки, насърчителните банки, са много важни за европейската економика и това е ясно за всички. Сега малките и средни предприятия. При стария регламент и директива бяхме доволни от факта, че имахме 23% намаление за кредити, които са по-ниско от прага 1,5 милиона евро. Сега говорим за 15 процентно намаление за същия прак кредити. Това е добре. Обаче въпреки това трябва да помислим дали това е достатъчно, защото кредитното финансиране на малки и средни предприятия трябва да е здравословно в Европа. Ние говорим за капиталов съюз, съюз на капиталовите пазари, добре, но в същото време трябва да подсили малките и средни предприятия и в този контекст банковите кредити са много важни. Така че тук трябва също да видим дали са достатъчни изискванията на предложението на комисията. И накрая, инвестициите в инфраструктурата. Тук също се предвижда едно, е, едно намаление за риска, но трябва да е ясно кои проекти се имат предвид тук, кои, какви са критериите, според които има намаление. Аз в момента не разбирам защо именно проекти биват поощрявани, които могат да бъдат финансирани. Явно е, че когато става дума за публична инфраструктура, тези проекти няма да се рефинансират. Добре, защо? Трябва да обсъдим дали тук някои проекти не могат да, да се ползват със специално намаление. В областта на инфраструктура ние може да поставим като парламент политически акценти. В по отношение на инфраструктурата в Европа има милиарди инвестиции, инвестиции, които никой не знае как ще се финансират. Всеки говори за имобилност, но никой не може да обясни как т.е. говори се за електрическа мобилност, за електрокари, но никой не може да каже как тези електрокари ще се зареждат. Това е само един пример в който ние може да поставим политически акцент. Тук кредитите могат да помогнат. И още нещо накрая. Дали има нужда от бърза процедура? Според мен няма пречки за това, поне от моя страна. Естествено, нещата могат да се и трябва да се обсъдят, но това е разумно. И така, когато напреднем в нашата работа, аз смятам, че ще имаме един резултат, който ще почива до 8 юни на много консултации, на много разговори. Бих се радвал, ако Имаме резултат, крайен резултат до края на годината, но не бива да избързваме. Качеството е важно. В процеса на работа, в крайна сметка, ще видим дали може да се справим с сроковете, които заложих така. Благодаря. Благодаря. Аз съм съгласен, че качеството е най-важно. Мисля, че е добре че вие самия смятате, че трябва да се обърне внимание на отделянето на частта посветена на МСФО 9, за да може да се работи по-бързо. Ще обсъдим тази възможност и ще видим какво може да се направи. Сега от името на господин Карас Бурхард Балц. Благодаря, господин председател. Господин Отмер Караш трябваше по лични причини да замине за Виена, така че той ме помоли да прочета неговото становище в качеството му на докладчик от НП. Отмер Караш приветства реформата на банковия пакет от 23 ноември 2016 година. Ние искаме да завършим банковия съюз. За тази цел имаме нужда от единен правилник, на който да стъпим. Изискванията за квотите за е, собствения капитал, всички тези изисквания се подобряват, въпреки това съществуват рискове за финансовата стабилност. Господин Карас подчертава сигналите от щатите, а именно два указа на Трамп – подчертава и въздействието на Брексит. Всичко това ни кара да не загърбваме важността на проблема. Т.е. трябва да има мерки, които да оценяват риска. Господин Караш, говори за това, че директивата и регламентът могат да помогнат в ситуации на криза. Атмар Кара смята, че се върви в правилната посока. От една страна, съотношението на а, общия капацитет за поемане на загуби е важен. От друга страна, изискването за минималната ликвидност трябва да се оптимира. Освен това, Малките и средни предприятия. Това е дългосрочно искане на господин Караш и Европейския парламент. Подкрепата за малките средни предприятия е много важно. 25% рабат са необходими за проекти в областта на инфраструктурата, образованието и изследванията. И на последно място той се спира на особеността на Европейския банков сектор. Особеностите трябва да се оценят, например, гъвкавостта при търговията и при съотношението нетни стойности. Според от Маркарас, предложението не отива достатъчно далече по отношение на намаляването на риска. Господин Карас предчертава, че ние имаме нужда от правила за всички банки, но практиката показва, че често има разлики между малките банки и огромните банки. Тази разлика трябва да бъде взета предвид. Не всяко правило може да въжи за, всяк, за всички видове банки. Малките институти, малките банки се ориентират към малките спестители, семействата, малките и средни предприятия, към регионалното равнище. Но те са също свързани с реалната економика на местно равнище. Насърчителните банки имат е много силна, много важна обществена роля, която също трябва да бъде взета предвид. Накрая пропорционалността. пропорционалността е едно понятие, което трябва да бъде ясно дефинирано, така че всички регулаторни равнища да разбират едно и също по този термин. теми като докладване и отчитане трябва също да бъдат третирани по един и, също, по един и същи начин. Също така, при оценката на риска, подходът трябва да е също подобен. В административната област може да бъде по-ефективна една система, една интегри, интегрирана система за отчитане и докладване. Важен е правилният баланс на прилагането на глобалните стандарти на европейско равнище. Трябва да има пропорционалност за малките институти и равнопоставеност на всички институти. Трябва да има достатъчно капитал при отдаване на кредите, кредити трябва да има национално и европейско хармонизиране между изискванията за общия капацитет за поемане на загуби и за изискванията за приемливите задължения. Трябва да има и преходни периоди, които да се предвиждат, за да няма правна несигурност при преходните периоди. Господин Караш се надява, че ще може конструктивно да, го, да работи е, по това досие с докладчиците и докладчиците в сянка. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор от името на ЕКР, господин Фокс. Благодаря, господин председател. Очаквам с нетърпение съвместната ни работа с докладчиците в Сянка и с докладчика Питер Симон. Моята група като цяло е съгласна с голяма част от тези предложения и приветства транспонирането на международни стандарти в рамките на Д... РЕКА и 2 и ДЕКА и 5. Когато базовите е, стандарти се прилагат, стандартите от база по-скоро се прилагат като трябва, нямаме проблеми. Нашите проблеми възникват тогава, когато има отклонение. Моята група смята, че е много важно да се даде по-бърза скорост на преходния период по МСФО 9, за да изпреварим срока януари 2019 година. Ако не използваме подобен подход, ще имаме сериозни въздействия върху пазара. Затова приветстваме усилията МСФО-9 да се из, изведе от РКИ-2. Трябва да има отделни преговори по МСФО-9 и е, отделни договорки. Е, трябва да се действа на ниво 1, за да не се избегне объркване и е, Призоваваме докладчика да улесни този процес. Е, Аз приветствам е, разпоредбите по отношение на отношението на нетно стабилно финансиране, но имам проблеми с е, нулевия процент рисково тегло. Тази сутрин говорихме по този въпрос с комисар Домбровскис и аз не получих никакъв конкретен отговор. Доста неща, излишни неща чух, но нищо конкретно. Той не обясни защо комисията се отклонява от изискването по базал, което е 5% и каза само, че това би било Иначе би било политически неудобно. Аз мисля, че ние трябва да започнем да изчисляваме както трябва различното рисково тегло. И освен това трябва да има много по-подробна обосновка на действията на комисията. По отношение на унази част, която е част от РКИ, ние имаме проблеми с изискванията фирмите да прилагат само 65% от стандартите по база, що се отнася до пазарния риск 3 години след влизането в сила на разпоредбите. Цялата цялото начинание, свързано с пазарния риск, е да се премахнат недостатъците в съществуващия регламент. И ако се приложи само една трета от разпоредбите, няма как да успеем. Аз приемам факта, че има нужда от преходен период, но в края на този период трябва да има ясно задължение за постигане на 100% на някакъв етап. Това няма да се постигне, ако комисията сама си делегира правомощията да разшири е, преходния период. Това не е приемливо. По отношение на ДКИ 5. Има притеснение относно предложението на комисията за създаване на междинни холдингови дружества. Няма оценка на въздействието, за това Начинания, а то би изисквало сериозно преструктуриране от страна на големи дружества. Освен това би имало правни затруднения и несъответствие с други юрисдикции. В крайна сметка, изискването за създаването на междинно холдингово дружество ще доведе до по скъпа дейност в Европа ще се намали броя на работните места и Европейския съюз, в крайна сметка, ще стане много по-неблагоприятно и непривлекателно място за бизнес. Аз не мисля, че това предложение ще помогне на преобразуването, както твърди комисията. Единната структура за преобразуване би довела до там, че държавите членки няма да могат да спасяват своите собствени банки и ще има напрежение между различните надзорници. Както казах, вече моята група група приветства голяма част от предложенията и ние сме готови да работим в тясна връзка с различните докладчици. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Благодаря за това, че конкретно говорихте за елемента МСФО. Комисията ще трябва да поясни тук. От една страна, господин Вали критикуваше една мярка, която не съществува, и той критикува намесата в дейността на суверена. От друга страна, вие критикувате законодателството и казвате, че няма нищо ново, просто се укрепва статуквото. Сигурен съм, че проблема ще бъде разяснен от комисията. Аз не присъствах, когато сте задавал въпрос на комисаря Домбровски, за съжаление. Господин Мат Карти има думата. Не. Кора Ван Нивенхаузен е първа. Благодаря, господин председател. Реших, че сте ме превърнали в господин, но това не е така. Искам и аз в началото да кажа, че очакваме с нетърпение работата с Петър Зимон и другите докладчици по това толкова голямо досие. Всичко, което правим тук, е, го правим така, че да се установи точното равновесие между улесняване на реалната економика, създаването на работните места, създаването на растеж и от друга страна защитата на потребителите и избягването на системен риск. С тази оговорка трябва да кажа, че точно тези ни усилия са много по-важни в рамките на настоящия пакет, тъй като финансовия сектор е глобален в състояние на глобална конкуренция. Работим и съществуваме и аз мисля, че този пакет трябва да отрази точно това положение. И ние трябва да се опитаме да работим за колкото се може повече равнопоставеност в световен мащаб. Аз лично бих искала да видя прилагане на принципа, познат като един и същи риск, един и, една и съща услуга или едни и същи услуги, един и същи риск. Петър Зимон и Бурхард Балц от името на Отмарка разговориха за съразмерността. Тя е изключително важна. И е много важно да разгледаме досието точно от тази гледна точка. Необходимо е да има добра оценка на въздействието, добри оценки на въздействието. Този пакет не трябва да се оценява едностранчиво, като каза Ашли. Трябва да се разгледа елемента МСФО, Базел, връзката между двете. Не можем да разглеждаме по-отделно всяко едно законодателство, да разглед... трябва да разгледаме цялата мозайка. Освен това, трябва да се направи подробна оценка на различните аспекти, различните елементи на мозайката. Говорихме за различните продукти, с които се занимава Базълския комитет. Има разлики между тях, ако има а, една отделна оценка на всички елементи, стигаме до следното положение. Главата ти е в хладилника, краката ти горят, но средната температура е окей. Okay. Само, че ти си в ситуация на сериозно затруднение. Така че трябва да видим какво ще бъде въздействието върху различните отрасли. На следващо място пак коментар с общ характер, тъй като конкуренцията в световен план, цифровизацията на индустрията присъства навсякъде. По-късно ще говорим за моят доклад, познат като Финтек. Искам да спомена съответно, че и тук трябва да видим дали съответният регламент е, улеснява иновациите или пък им пречи. Защото в сектора трябва да се направят много големи инвестиции, за да може да имаме конкурентоспособност в едно общество, което става все по-цифровизирано. По всички други въпроси аз съм готова да разговарям с вас. Това са моите общи бележки като за начало. Благодаря. Благодаря, каза председателя. Сега Мат Карти от Обединената левица. Благодаря, господин председател. И аз ще работя с желание по това досие с господин Симон. Приветствам това, което казва комисията относно намаляване на риска в банковата система. Това е много необходима стъпка в правилната посока. Мисля, че има много области обаче, в които предложението не отива достатъчно далеч и не решава съществуващите проблеми. По отношение на структурните реформи в банковия сектор не можем да разширяваме е, да, да, да отделяме по-скоро проблема с системните банки, е, твърде големите да фалира, е, от проблемите на останалите банки. Въобще всички форми на банкиране трябва да са част от пакета и ние ще имаме изменения в тази връзка. Ще говорим за структурни реформи на банковия сектор. На следващо място, предложението отношение, предложеното съотношение на, на левериджа 3%. Много економисти смятат, че Отношението на Леварич е нещо много важно, но е, има и други е, важни аспекти, като активите, които са свързани с претегляния риск е, и, те са много, много по-съществени. Съответно, регулаторите трябва да наблюдават какво се случва с тях. Съответно, тези два аспекта трябва да са в рамките на първия стълб, да има задължителни изисквания за тях и отношението на леверидж менеджер трябва да е по-различно от 3%. ЕЦБ учени през 2015 година, че трябва да има отношение на, на левериджа от 5%. Това ще е благоприятно. ОКПЗ е, смятат някои е достатъчно решение да се реши проблема с е, твърде големите банки за да фалират, но аз не мисля, че това е достатъчно и трябва да има мащабна реформа на, банковия сектор. Директивата БРРД също е ефикасна, за да се избегне ситуация, в която се използват е, средства на дънакоплаците, за да се спасяват банки. Виждаме какво се случва в момента в рамките на италянски американската банкова криза. Този е, случай ясно показва, че е, може да се стигне в крайна сметка до спасяване на банките с средства на данакоплаците и директивата не е достатъчна в това отношение. Ние смятаме, че трябва да се засилят капиталовите изисквания за банките с системно значение. Това е по-добре, отколкото да се създават някакви сложни структури като ОКПЗ. Е, винаги има риск да не проработят, когато избухне криза криза. Разбираме, че няма мнозинство за повишаване на изискванията за собствен капитал. Да видим какво ще стане обаче, когато избухне криза и когато ОКПЗ се окаже недостатъчен смятаме, че лак или ОКПЗ няма да са достатъчни за да се справим с следващата банкова криза и смятаме, че изискванията в това отношение трябва да бъдат подсилени. Необходимо е да има едни и същи стандарти за вътрешните, за, за банките, които са на територията на съответната държава и банките, които са големи международни. И накрая по отношение на експозицията не трябва да, да, да разчитаме само на а, публичните инвестиции. А, макроекономиката а, е а, достатъчно добра по себе си, за да се справи за съжаление, оратора чете с много голяма скорост текст, който е изключително технически и ние не успяваме да предоставим а, качествен превод, за което се извиняваме. А, и така, оратора продължава. Очаквам с нетърпение да работя с всички докладчици и се надявам, че предложенията ще могат да бъдат подобрени. Смятаме, че е направена крачка в правилната посока. Благодаря, каза председателя Свен Гиголт. Ще говоря немски, тъй като колегата докладчик е немец, а пък и нашият а, председател достойно се упражни в немски език тази сутрин. Най-напред. Докъде сме стигнали? Нещата са много сериозни. Аз благодаря на Петър Симон благодаря за хубавото описание на колегата. трябва да сме честни какво сме постигнали до момента е, след кризата с законодателството. Към тази честност трябва да се включат различни елементи и наш и, и, анализ и на това какво е постигнала комисията. От една страна усещаме усилващ се натиск да отслабим законодателството на определени места. Странно е. Колегите от финансовия сектор познават само един, аргумент. Е, нещата са прекалено сложни, отиват прекалено далече, много са строги правилата. Не бива да следваме тази логика. Къде правилата обаче не са постигнали целите? Това трябва да е водещото, водещата логика при нас и къде правилата са нанесли щети. Трябва да сме откровени. Според мен, една лесна, проста, но строга регулация не е, не е постигната до момента. Системно значимите банки – не са сигурни дали наистина нашето намерение е достатъчно сериозно. Видяхме какво се случи в Италия, видяхме какво се случи с е, Deutsche Bank. Тоест, а, задължителното отношение на леверидж, дали то е достатъчно при 3%? Когато говорим с малките банки, те говорят точно за нещата, които каза и докладчикът, а именно, че много актьори, национални и европейски актьори, имат достъп до едни и същи данни. И тук не става дума за системно значими актьори и за финансова стабилност, а става дума за реклама за антиевропейци, които работят в финансовия сектор. Според мен трябва да отиде много по-далеч, отколкото се предлага в момента. Тоест, трябва заедно, и чух какво каза Петър Симон, трябва заедно да направим този баланс на правилното място. За, т.е. да направим повече за стабилността на пазара и от друга страна трябва да премахнем ненужната бюрокрация, там където тя е наистина ненужна. Няма нужда да се говори за нови изключения или пък да се укрепват изключения, които засягат малки и средни предприятия, които вече така и така съществуват. Изключенията съществуват. Трябва да стъпим на чисти анализа. Тоест, когато кредитите за малките и средни предприятия не са толкова рискове, колкото са оценени в момента, то това трябва да бъде променено. И обратно, когато рисковете са реални, то тогава не би трябвало да има насър... на кредити, насърчителни кредити а, чрез финансовия пазар. На следващото място възнаграждението. А, парламентът наложи ограничение на бонусите, но нямаме правила, които да осигурят ексесивните възнаграждения. Или пък е, да се спазват при възнагражденията определени дълги срокове. Комисията трябва да помисли дали за малките институти съдълженията е, на отчитане не са прекалено строги. Правилата за възнаграждение обаче са, отиват прекалено, прекалено далече, много по-далече, отколкото изискванията за отчитане. Сега за търговията, за риска на пазара – в тези теми ние не сме съгласни с предложението. Мисля, че тук трябва да имаме задълбочена дискусия. Не може да има само едно изслушване. Дебатът е многоспектърен. Има много актьори, които са засегнати, но имаме малко актьори, които са, разполагат със съответния капацитет, който да осигури финансова стабилност. Е, Бизнесът трябва да може да се изрази свободно. Имаме нашия орган за банков надзор. Този орган също трябва да даде своята, своето ноу-хау. Чрез съответните документи трябва да проведем изслушвания, които да вземат предвид становищата на наука, на, на, на академичния сектор, на банките, на надзорните органи. Трябва ние от наша страна да осигурим пропорционалността, баланса и да намалим ненужната регулация и бюрокрация, защото това означава допълнителни тежести. Те не трябва да съществуват. В същото време обаче не трябва да се отклоняваме от нашата цел да осигурим стабилността на финансовия сектор и да не се подаваме под натиска на лобистите. Благодаря. Thank you, Марко uh, Вали. Марко Вали. Съвсем набързо, защото вече взех а, думата. А, искам само да изясня позицията за проблема за държавния дълг. Това, което аз исках да кажа, имаше връзка а, за по член 150, 507 процентът риск за държавните ценни книжа трябва да се определят нови лимити при нула. Това би могло да има катастрофален ефект върху страните по, в периферията. И депутатите от страните от Северна Европа трябва да си дадат сметка за сериозния риск, свързан с държавните ценни книжа. И в крайна сметка ще възникне напрежение, което ще доведе до проблеми за всички. Това е оценка на въздействието за лимит за по-големи експозиции. Сега преминаваме към спонтанните за изказвания. Господин Моргано. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за становището по предложението на комисията. Много от съображенията вече бяха изказани от колегите. Аз само ще хвърля светлина върху един въпрос, който ме озадечи в текста. В текста на комисията член 507 се предлага да се даде по-широк мандат на Европейския банков орган като се цитира член 400, тук става дума за експозиция на национал... към национални дългове. Пруденциалното наблюдение трябва да се, се обсъжда на различни нива, в това число и Базел, но до сега няма споразумения. Съветът реши да изчака резултата от дебата в комитет, базовския комитет при да предприем по-нататъчните мерки. По доклада за Банковия съюз не се казва нищо, точно защото се очаква решението на базовския комитет. А, и пруденциалният надзор на държавния дълг, така както се описа на идеята в предложението, може да създаде конкурент е, може да, съде до, да доведе до липса на конкурентно предимство. И мисля, че трябва да държим сметка за това, че пазарът може да определи тази ситуация като допълнителна трудност за Европейската банкова система. Този въпрос беше потвърден от Европейския парламент в резолюцията си за Базел 3, където е ясно, че целта на преразглеждането на РКИ и ДКИ е създаването на особена равнопоставеност в глобално ниво, като не се изострят различията между различните юрисдикции. Това може да се случи, ако тогава, когато се издаде инструмент на европейско ниво. Ето защо на мен ми се струва, че трябва да изчакаме международната нормативна база, преди да влизам, да навлизаме в подробности тук, им, точно защото проблемът е деликатен. Добре, благодаря. Ще дам думата. Най-напред ще изслушаме комисията. Uh, благодаря. Бяха повдигнати много въпроси. Ще се опитам да разгледам някой от тях. Какво целим с това предложение? Намаляване на риска. Поемаме нови международни задължения за рискове, които все още не са покрити така че нещата трябва да се разглеждат в този контекст, но заедно с това някои от вас го казаха. Искаме банките да продължат да финансират економикът. Всеки път, когато обсъждахме мерки за намаляване на риска, се опитахме да видим дали има потенциални краткосрочни проблеми, свързани с финансирането на економиката. И когато установихме, Разбира се, е много трудно да предвидим как ще се осъществи това на практика. Затова предложихме преходен период, като Европейския банков орган следи ситуацията, за да не отиваме твърде далеч и да се приеме напълно и постепенно решенията на Базел. Ето защо имаме и мерки за финансиране на економиката, изграждане на инфраструктурата. Смятаме, че компромисът е балансиран. Разбира се, той трябва да се разглежда заедно с ОКПЗ. Това е пакет. ОКПЗ е в РКИ. Останалата част е в БРД. Това не означава, че някои могат да се разглеждат по ускорената процедура. Предложенията за иерархията на кредитите е много важно, тъй като трябва да има налични инструменти. Проблемът е, че тогава, когато се приемат нови изчетоводни правила, това ще има веднага въздействие върху капиталовите изисквания. Надявам се, че ще бъдем амбициозни. Едва ли текстът ще бъде готов и обнародван на 1 януари. Сега по някои от конкретните въпроси за съразмерността или пропорционалността. Положихме максимални усилия, но е вярно, че това към което се стремим е по-целенасочено оповестяване, разкриване на информацията, кредитен риск, освобождавания. Помислихме и за конкретен режим за малки банки. Обсъждали сме го с държавите членки, но не е лесно защото възниква въпросът колко голяма, как да се дефинира размера, но банките, които са големи, но имат прост бизнес модел, могат да поискат и към тях да се прилага същият режим. Какъв е альтернативният режим? Така че мислили сме по тези въпроси и решихме, че за момента е най-добре да излезем с целенасочени мерки за пропорционалност – за оповестяването и разкриването на информация. Сме готови да водим допълнителни а, дискусии. Заинтересованите лица също повдигнаха тези въпрос. Напълно е възможно а, да отидем малко по-далеч и да видим можем ли да включим тези въпроси в регламента. Имаше и въпрос за държавния дълг. Предложението ни не променя подхода към държавния дълг от миналото. Не се прави разлика между държавния дълг от една, в различните държави членки. Предстоят Разбира се, дискусии в базата още не са приключили. Ще има различна претеглена стойност. Има недоразумение по член 7 за, национал... за взимане на решение по осмотрение на национално ниво за големите експозиции. Е, водят се дискусии в държавите членки, защото е, искахме да в един момент да приемем по-европейско решение, да премахнем някои от националните решения по осмотрение. Не е лесно и за това, което предлагаме е предоставяне на информация за въздействието на е, границите на големите експозиции. Но това е става дума за докладване на големите експозиции, а, като в това число се като в това число влиза и държавния дълг, но той не е единственото. А, сега за МИПС и вътрешната рекапитализация на инструменти, издадени в трети страни, приемаме го само при положение, че има клауза за вътрешна рекапитализация, включена в договора. И е ясно, че Европейския орган за преструктуриране може да изискат да изиска това вземане. Ако няма такава клауза, и органа за преструктуриране трябва да направи проверка. Така че не би трябвало да има проблеми. Беше повдигнат въпрос за фонда за преструктуриране. Не го разбрахме. Предложението не, не е свързана с БРД, нито с РКИ, само за фонда за преструктуриране но сме готови да водим дискусии по значението. Още един въпрос за коефициента за ливарич. Някой съгласен с това, което беше казано. не е приключил дейността си но щяхме да го включим, ако Базъл беше стигнал до заключение. Така че можете да приемете решение за допълнителна такса за по-висок коефициент на ливереч. Ето това са основните въпроси. Готови сме да помагаме там, където е необходимо. Казахте, че сте отговорили на най-важните въпроси, но и моят въпрос беше важен. А, именно препоръката на Европейския банк някакъв орган за... Ораторката не говори на микрофона. Вашето предложение не отчита е, възмо... евентуалната промяна на основата на Грешно ли разбирам препоръкта на Европейския банков орган, защото Европейския банков орган също даде а, своята обосновка. И извинявайте, ще трябва да проверим. Колегите ми казват, че нищо не е, че не е включено нищо и няма смисъл да проверяваме. Ще, допълнително ще се свържем с вас. Най-напред искам да благодаря за тази много подробна дискусия и за всичките различни аспекти, които бяха осветлени, когато направя една обща преценка виждам, че в крайна сметка може да се движим в една посока. Повечето от коментарите вървяха именно в посоката, в която аз описах началото. Но виждам, че имаме отворени въпроси, които до момента не съм си задавал. Ето, например, държавните кредити. Аз се срещах с Съюза на банките. Нищо не се каза по този въпрос. И когато се погледнат 750-те контрагенти, всъщност от, това, от този законодателен текст те ще бъдат повлияни много. Е, и то директно. Така че не бива да се оттегляме всъщност от реалността. Ние не искаме Ние не искаме да се заблуждаваме. Ето, например, ЕБО прави доклад за експозициите, но не знаем какво всъщност ще се бъде включено в този доклад. Това нищо не означава, но това не означава, че може би ние също не трябва да се заемем с въпроса. Така или иначе, предстои ни интересна работа, надявам се, на добро сътрудничество. Моята врата е винаги отворена а, телефоните функционират и се надявам, че ще получа от ваша страна интересни вдъхновения и идеи. С удоволствие ще ги приема и ще ги обработя и ще ги включа в крайния текст. Както казах, много е важно за тристранната среща нашето предложение като парламент да се носи от мнозинство. Благодаря. Thank you very much. Благодаря. Много беше полезна тази първа размяна на мнения. Получихме предложение от докладчика за представянето на доклада му. Това ще бъде на 8 юни. Ще ще има изслушване и допълни и още една размяна на мнения. А, същия график е въжи за господин Хьокмарк. Да, както казах, ще има нужда от координация, но ще се разберем помежду си. Не е нужно да водим тази дискусия сега. Ако искаме да има координация, трябва да се върви успорено. За да... Защото не могат докладите да вървят един след друг. Аз бих предложил графикът да бъде един и същ и в последствие ще видим как се развиват нещата. Благодаря ви много. Приключваме с тази точка и преминаваме към следващата точка.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 Сега преминаваме към финансовите технологии, финтек. Това беше бившата точка 6. Финансовите технологии, отражението на технологията върху бъдещето на финансовия сектор. Докладчик по становище Кораван Ниленхаузен. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Докладчиците в сянка са малко чудени от темповете, с които се движим, т.е. 30 минути по-рано. Благодаря на останалите докладчици в сянка за участието им и за доброто сътрудничество. Финтек означава финансиране с помощта на новите технологии. Докладът е, всъщност е анализиран, е ориентиран към бъдещето. Поех инициативата за този доклад, защото все още решаваме проблемите на предишната криза чрез законодателство. Тук що говорихме за РКИ, ДКИ. Навсякъде по света новите технологии променят финансовите услуги и регулаторите експериментират с различни решения. Това е не само в Европа. Можем да говорим за САЩ, Сингапур, но не бива да продължават да гледат на нас като на стария свят и останалите да играят водеща, водеща роля. В в Европейския съюз като цяло изоставаме, когато говорим за нови предприятия, финтек, е, Европа не е на първо място. Израел, Силиконовата долина, е, Азия, те са преди нас. Е, дигитализацията е води до промени в различни сектори, здравеопазване, транспорт – тук говорим за изкуствен интелект, компютърни операции в облака. Друга нова тенденция е засилваща се връзка между други сектори и финансите. Има сектори, които не са имали връзка с финансовия сектор, но сега имат. Финтек се отнася до установени предприятия, но и до големи установени фирми. С други думи, ние трябва да погледнем на света по друг начин. Да от гледна точка на разликата между секторите, предоставянето на услугите, наблюдението, как да извършваме надзора? Призовавам комисията да представи амбициозен план за действие Финтек и в този процес комисията да възприеме е, трансграничен е, подход. Това означава, че е, ФИСМА вече работи с генерални дирекции Connect и GROW Докладът няма за цел да предоставя технически решения, а да дефинира параметри най-важният принцип е този на новаторството. Въздействие, всяко, трябва да се анализира а, всяко въздействие на законодателството. Второ, аз съм либерал и съм за конкуренцията, лоялната конкуренция. Това, това предполага условия на равнопоставеност, т.е. всички субекти да бъдат третирани по един и същи начин. И това е, един, това е принципът, на който аз държа. Едни и същи услуги, един и същи риск също така смятам, че технологичната неутралност е много важна. Миналото лято говорихме за МИФИТ и обсъждахме дали докладването трябва да бъде на хартия, дори когато продукта може да бъде закупен само цифрово. Трябва да избягваме това. Друг, е, друга важна препоръка е да насърчаваме контролирано експериментиране, защото човек се учи като прави. Това въжи не само в сектора финтек, а и за регулаторите. И за ректек, ако не експериментираме с нови технологии, не става, независимо дали стават за виртуални валути или друго, никога няма да разберем къде са капаните, няма да успеем да извършваме надзор. Както казах по време на предишния дебат, трябва да се погрижим да се, защ... да се опазва стандартите за защита на потребителите и да се гарантира финансовата стабилност. Мисля, че в доклада има много политически препоръки. На първо място е кибернетичната сигурност, защото интернет свързаността е като кислород. Все повече се цифровизираме и следователно ставаме все по-уязвими към е, кибернетични атаки. Това означава оперативен риск, означава и, че не можем вече да осигуряваме услугите. 81 милион долара могат да бъдат откраднати от банка в Бангладеш. Влиза се в 1 милион акаунта на Яху. Често това става, се извършва без следа. На времето банките се ограбваха от крадец с маска и оръжие. Днес това става по интернет – не става дума само за валутите, става дума и за данните. Данните са новата валута. Данните са следователно много важна част от е, този, това досие. Става дума за защита на личните данни. Има обаче и много предизвикателства, свързани с е, изкуствения интелект, рисковете за, за, за задълженията. Много са въпросите, които чакат отговор. Последното, което искам да спомена, са уменията. Новаторството зависи от софтуер, изкуствен интелект, нови технологии, така че Европа има нужда от хора, които имат нужните умения за тези задачи много голяма част от дейности са свързани с алгоритъм. Имаме нужда от хора, които да пишат и да четат алгоритми. В момента има алгоритми с пристрастие и това да доведе до нов системен риск. Така че това е важна препоръка. Е, ще спра до тук и очаквам да чуя какво мислят моите колеги. Благодаря. Брайан Хейс. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря и да поздравя Кора за отличната работа, за отличния резултат и по начина, по който тя е много отворена към, към дискусията с докладчиците в Сянка и всички колеги. Искам да се спра на следното. Най-напред, поздравления за начина по който се изготвя доклада. Той е много ясен, строен и отговаря на целта. Това е много важен принцип, защото при доклади по собствена инициатива много пъти съдържанието се раздува. Не, в този случай всичко отговаря на целта. И това много улеснява нашата работа и постигането на компромиси. Също така смятам, че е важно защото той изпраща ясен сигнал към държавите членки и комисията по отношение на приоритетите. <clears throat> По отношение на финансовите технологии и цялата обстановка, в която те се развиват. Има някои забележки. Имам някои забележки по съдържанието. Е, доклада върви в правилната посока. И е, основният тенор е много положителен. Аз приветствам препоръките за улесняване на услугите, използвайки в Европа финансовите технологии, като не се губят от поглед и защитата на потребителите. Това е много важно за доклада. Ние като институции в Европейския съюз трябва да трябва, може да улесним разпространението на финансовите технологии и потребителите могат да знаят, че са защитени. Тоест финансовата стабилност, защитата на потребителите и ползата от финансовите технологии. Тук трябва и може да има добър баланс процесът надхвърля въпроса за плащанията. Е, фокусът върху киберсигурността е много важен. Това е основата в доклада. Рисковете тук са много добре осветлени от докладчика. Имам и някои предложения, някои коментари за това как може доклада да бъде подобрен. Може да включим повече аспекта на финансовата стабилност и Не би трябвало да се водим по принципа две стъпки напред, една назад, когато става дума за финансовата стабилност. Важно е да следваме твърдо нашата посока, когато става дума за финансовите технологии. Освен това, може би трябва да помислим за повече съгласуване с документите свързани с финансовата стабилност. Трябва да помислим и за това а, да се ориентираме по модел за стабилност на пазара. Съюза на капиталовите пазари. Тук също е важен елемент. Той трябва да бъде той трябва да бъде укрепен и всички инициативи, свързани с него, би трябвало да бъдат от наша страна подкрепени. Освен това, е, фокусът върху компаниите, които предлагат финансови технологии, трябва да се усили. През 2016 година тези компании увеличиха броя си двойно в сравнение с предишните години. Има голям потенциал в този пазар и този потенциал трябва да бъде заложен и анализиран в този доклад. Тук ние не говорим за традиционни финансови технологии, има много иновативни такива и ние трябва да хванем именно важните развития в тази област. Докладът е чудесен. Поздравление за докладчицата. Поздравление и благодарности за нейния ангажимент и работата и с докладчиците. Както казах, ще предложим някои изменения за подобрение на доклада. От името на социалистите и демократите Иван. Благодаря. Аз поздравявам докладчицата за този много смел и сложен доклад, защото той подхожда към нова тема и нова област, която се развива в момента. Те, тук се случват радикални промени в реално време. Не се знае какво ще се случи след 6 месеца или след години. една година както в такъв случай да регулираме една област, една материя, която непрекъснато се променя. Плановете на тези компании се простират в един времеви хоризонт от 6 месеца, просто защото развитието след 6 месеца е много неясно. В такъв смисъл докладът е смел. А трябва да окоръжим центровете за финансови технологии в Обединеното кралство, Холандия, такива центрове има в Щетите, в Азия. Важно е тези центрове да бъдат разпространени в Европа и те да работят заедно. Освен това е важно тези малки компании, които се включват в пазара, да не бъдат блокирани от банките. Реакцията от банковия сектор беше доста резервирана до момента. Банките са консервативни, те не дават достъп до информация и осложняват живота на тези започващи компании да развият и да предложат своите, компа... своите продукти за финансова медиация, за финансово посредничество. Така се губи креативния дух и иновативната инициатива. Те губят възможността си да предложат нови услуги. Важно е да се направи, да се създадем комуникационен мост между банкове, банките и, финанс... и е, потребителите и фирмите, които предлагат финансови технологии. Тази комуникация, комуникация трябва да про, протича в реално време и развитието в тази област трябва да бъде хармонизирано. Естествено, въпросите за избягване на плащането на данъци трябва да бъде взет предвид тук. Знаем колко важни са банките при, банк, при паричните трансфери офшор. Знаем колко е важно важни е новите, новите технологии, като неконтролираните приложения на отблок веригата и виртуалната валута. Всички тези развития са важни за капиталния пазар. Знае, че може би е необходимо да има ново законодателство, но за капиталните пазари може да се използват вероятно и, нови, и, е, и, и съществуващото законодателство. Може да се наложи само изменение на съществуващото законодателство, така че да се адаптираме към развитието в сектора на финансовите технологии. Трябва да помислим за начини, по които хора с увреждания да могат да ползват финансовите технологии. Например, хора в отдалечени региони и други уязвими групи, те също трябва да имат достъп до финансовите технологии. Няма. Това са, това са теми на някои от нашите изменения. Искаме да ги обсъдим с другите колеги. Благодаря на докладчицата. Смятам, че доклада наистина ще се ползва, ще завърши с успех. Благодаря. Виждам само Барбара Капел. От останалите докладчици имате думата. Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчицата за този добър изходен текст. Е, тя е провела много разговори с заинтересовани страни. Наистина, това е един много компактен текст, много, с много ясно целеполагане. Както казаха и преждеговорившите колеги, ще постигнем със сигурност добри компромиси и добри резултати. Това е нова област, към която се насочваме и ние се опитваме да зададем рамката за развитието на тази област. Трудно е. Трудно е да се направят дефинициите за сектора. Какво може да е финтек, финансова технология? Това не е лишено от проблеми финансовите услуги би трябвало да имат пресечни точки с банковия сектор. Тук се създават и виждат много проблеми. Финансовите услуги предполагат предпазлив подход, както казва и Кора, и предполагат добри решения за финансовата индустрия. На следващо място – контролираният експеримент. И тук аз предлагам един, едно изменение. Мисля, че е хубаво да предприемем подхода на Сингапур или Австралия. Тоест, въпросът е как да се дефинира мащаба, кога една банка трябва да бъде регулирана, защото предлага финансови технологии. Тук Комисията може да бъде подкрепена, тя ще представи един план за финансовите технологии. На следващо място. Експеримента с виртуалното евро. Аз бях докладчица в Сянка към този доклад, т.е. доклада по виртуалните валути. Тогава казахме, че има много виртуални валути, не само една – Кора казва, че Европейската Централна банка има правомощие, повече компетенции в тази област, така както разбрах аз изказването. Вероятно, ще ни трябват становищата на националните банки, тъй като има много виртуални валути. Така или иначе, нека изчакаме плана за действие на комисията. Сега киберсигурността. Когато говорим за блоковата верига и новите технологии, естествено киберсигурността е много важна тема. Обмена на данни между националните регулатори е от съществено значение. Съвместната оперативност, това е също важна тема. И накрая защита на потребителите. Е, това е от ключово значение тема, от, която се ползва от нашия интерес, но това е тема важна и за други области. Както каза Кора, това е много нова област, финансовите технологии. Тя е особено важна за младите хора и техните интереси също трябва да бъдат взети предвид в този доклад. Благодаря. Thank you. Благодаря. Не виждам желаящи да се изкажат. Докладчика или комисията. Естествено има представители на комисията. Заповядайте. Благодаря, господин председател. От името на комисията, нека да кажа, че подобно на докладчика, ние разглеждаме финансовите технологии като е, финанси, които са подпомагнати от технологиите. Тук си имат предвид новопрохождащи компании, но говорим и за традиционни дружества, които се подпомагат от технологиите. Проектът доклада прави подробно представяне на предизвикателствата само в няколко страници. Поздравления за докладчика в тази връзка. Има много доклади за финтек, които са безкрайни. Тук на няколко страници са очертани основните аспекти на е, тази политика и на предизвикателствата. Има важни призови, призиви към комисията и към европейските органи, към ЕЦБ, към националните надзорни органи. Ние смятаме, че тези призиви за действие са уместни, защото няма отделна рецепта или отделна институция, която да може да реши всички проблеми. Освен това, не може да очакваме само от регулаторите да действат. Самата индустрия би следвало да се намеси и да грабне възможностите, които предоставят новите технологии. Подкрепяме необходимостта от хоризонтален подход, не само е, сведен до финансите, но трябва да се разгледат е, технологиите, конкуренцията, взаимната връзка между различните въпроси. И ето защо и ние в комисията работим по един хоризонтален начин в рамките на различни генерални дирекции. Е, благодарение на този подход ние разглеждаме проблема от различни гледни точки. Подкрепяме призива за технологична неутралност, Иновациите представляват предизвикателство. Регулацията по същество отразява положението в даден момент. Регулатора отразява като цяло действителността и е много трудно да се предскаже бъдещето. Кой би могъл да го направи? А ако някой можеше да го направи, това ще, ще бъде отразено в регулацията. Така че ще е трудно да се създаде законодателство, което да е, е устойчиво на ударите на бъдещето. Приветстваме призивите за равнопоставеност и съразмерност. Двата аспекта трябва да рват ръка за ръка. Искаме да се използва подход на основата на риска. Е, трябва да се установи равновесието между съразмерността и правилото една и съща дейност, едни и същи правила. Естествено, всяка една политика трябва да се основава на принципите на интегритета, на безопасността, на доверието. Финансовите услуги трябва да рват ръка за ръка с доверието. Основно предизвикателство тук е киберсигурността. Естествено следва да се гарантира, че безопасността на потребителите и на системата следва да се гарантира тази безопасност. Призовава се за инкубатори, за контролирани експерименти. Различните модели се развиват в държавите членки, в различните юрисдикции. Целта, в крайна сметка, е да се засили степента на иновация в финансовия сектор. Имаме положителни страни от аутсорсинга, те се виждат в различни аспекти, не само финансовите страни на, на начинанието. Европейските надзорни органи също работят в тази връзка. Що се отнася до услугите в облак, има един специален орган, който работи по този въпрос. Подкрепяме призива за оперативна съвместимост на системите. Важно е да се заложи на необходимите умения, не само що се отнася до технологиите, важно е самите надзорници и регулатори също да имат необходимите умения. В резултат на навлизането на технологиите в сферата на финансите, все повече се говори за данни и за технологии в финансовия свят. Това трябва да се осъзнае и аз така ще приключа своето изказване. Ако има някакви въпроси, съм готов да отговоря. Благодаря. Мариза Матияш успя да дойде. Ако желаете, може да се изкажете.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 стремежа към печалба очевидно е приоритет, който се защитава в доклада. През последните години на финансовите пазари а, има дерегулация. Нашата позиция за растежа трябва да бъде всеобхватна. Заетостта, е, социалната интеграция трябва да бъдат в центъра на нашето внимание, а не конкуренцията и не печалбата. Така че от тази гледна точка, ако искаме приобщаващ растеж, трябва да се регламентира финансовата система по по-добър начин. И това, което ни е представено, преследва други приоритети. Финтек не означава непременно по-добро, по-добри финанси, по-добри продукти, по-добра регламентация. Ето защо ние трябва да работим по това предложение. Е, искаме повече прозрачност. Е, този въпрос е, няма да се реши с сложни продукти, нито пък с неутралността на технологиите. Различните технологии създават различни проблеми за регламентацията. Нашето послание е много ясно и моето предложение ще бъде да се регламентира по-добре финансовия сектор в интерес на защитата на потребителите. И това предполага ясни ограничения и независима регламентация. Последното наблюдение – Както казах, е, технологията не може да е неутрална, следователно и регламентацията не може да бъде неутрална. Още повече, че технологиите се е, облагодетелстват у е, нези, които ги разработват. Само, че не можем да не обърнем внимание на етичните проблеми – ето защо има нужда от контрол и регламентация. Ние поставяме акцент върху защитата на потребителите. В предложеното предложение има само един параграф за защита на потребителите и инвеститорите. Не знам дали това се дължи на конкретната воля на докладчика, но при всички случаи смятам, че трябва да се обърне повече внимание на регламентацията на финтек. Аз съм за по-консервативни финанси, които да са в служба на гражданите и такива ще, в такъв смисъл ще бъдат и измененията, които ще представя. Господин Реймон се присъедини към нас. Искате ли да се изкажете? Не, значи докладчика за заключителни бележки. Все пак, господин Реймон, дойдох само преди няколко секунди и е, не проверих. Благодаря ви за доклада. Мисля, че той е с правилна насоченост, представлява добра основа за бъдещата ни работа. Имате положително отношение към всичко. Естествено ще трябва да поговорим по някои въпроси, например липсата на дерегулация, навлизат нови технологии, какво да правим с а, сигурността, какво да правим с защитата на данните, как да направим така, че застрахователните дружества да продават застраховки точно на онези, които имат нужда от защита, на всеки един такъв човек. Как да контролираме алгоритмите и тяхното въздействие върху пазара, но като цяло доклада е с правилна насоченост и аз съм сигурен, че окончателният му вариант ще е доста добър. И сега докладчика. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички докладчици в Сянка и на комисията за любезните думи. Мисля, че заедно можем да направим нещо значимо и да окажем въздействие върху бъдещето на нашите финансови технологии. Финансовите технологии се появяват, навлизат, мисля, че те могат да помогнат за създаване на растещи работни места в Европа, а не на други места по света. Мисля, че си заслужава да поговорим по-подробно за някои е, теми, които вие споменахте, например финансовата стабилност, финансовото приобщаване. Обръщам се към Мариса. В началото, когато се изказвах, заявих, че искам да включа максимална степен на защита на потребителите. Тя е свързана с финансовата стабилност. Вие говорихте за дерегулацията, за защитата на данните. Доклада е ограничен като брой знаци и символи и мисля, че няма как да вкараме всичко в него, но благодарение на измененията мисля, че е, ще намерим пресечни точки. Благодаря, казва председателя. Крайен срок за внасяне на изменения 7 е март в 12 часа на обяд, разглеждане на измененията на 22 март, гласуване в нашата комисия на 10 април и гласуване в пленарна зала. Още не знаем кога ще е. Очакваме потвърждение на тази дата. Благодаря на всички. Приключваме заседанието с тази точка. Следващото ни заседание е на 9 март в 9 часа сутринта. Благодаря и заседание.